Смятам, че предложението е прието, ако няма 40 депутати, които да възразят срещу него преди следващата пленарна сесия. Властите в, на Литва ни каза, ни каза, ни уведомява, че госпожа Бискайци замества господин Мистер Мишкавич от 21 ноември тази година. България ме уведомява, че госпожа Моника Панеотова ще замести господин Емил Стефанов от и искам да приветствам тези два нови колеги и съгласно член 3 на правилника до проверката а, на техните документи двамата нови депутати ще заемат мястото си и във всички негови органи с пълни права. При условие, че са заявили, подали декларация, че няма нищо, което да ги възпрепятства да бъдат депутати. Френските власти е, поискаха а, оттегляне на имунитета на Марин Лепен.